Okay, we start. No one from the... Не така, нека да започваме. А, няма никой от секретарията ли? Какво? Никой? Добре дошли. Както виждате тук, ни посрещат с цветя, защото е много специално заседание. Шегата на страна започваме с това специално застезание. Имаме много натоварен дневен ред, за това искам да сме точни. Първият въпрос е във връзка с дневния ред, който вече ви е предоставен, надявам се. Искам да добавя, че има точка 17а, която ще а, добавим за тази КОП-16 резолюция бяхме помолили колегите да, да дадат възможност за кратка дискусия по въпроса. На второ място съобщения на председателя. Ще бъда много кратък. Знаете, че преди известно време на базата на разискванията в Комисията по околна страда решихме какво ще е становището ни по КОП 16 и решихме да излезем с резолюция. Докладчик е госпожа Кобола, госпожа Ек, господин Тузновски, господин Жарду, Франк Мартияс и други колеги участваха в разработването на компромис, който беше подписан от всички тях, както се бяхме разбрали. Аз го внесох в Комисията по околна среда и допускам, че вероятно и там е имало разискване и сега ще има гласуване. Предстои ни дебат по този въпрос, защото колегите желаят да изясним този въпрос. Това е 17А. Такава точка ще имаме. Wir könnten damit beinahe zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen почти можем да преминем към следващата точка от дневния ред разработване на нова стратегия за Европа в областта на енергетиката. Ще се опитам да ви разкажа какъв е контекста. Знаете, че имахме няколко кръга на разисквания. Последния път обаче бяхме. Не ни достигна времето и това беше проблем. И за това се съгласихме с колегата Бобинска да поведем по повторна дискусия. За това тя е включена в е, днешния дневен ред. От друга страна, на всички ви е известно, че успоредно се водят разговори между докладчиците в Сянка от една страна и координаторите от друга, по въпроса за това как и по какъв начин и кога ще се внасят компромисни решения, защото по доклада на госпожа Коларска-Бобинска имаше многобройни предложения за изменения, което е доказателство за това колко много колеги се интересуват от този доклад и бих искали да внесат свои предложения. Колегата Коларска-Бобинска беше затрупана с работа и се опита да организира нещата така, че да нямаме стотици гласувания, а само няколко предложения за гласуване, нещо, което не във всички случаи ще бъде възможно без политическа координация или без политическо гласуване, така че е, се подчиняваме на опита да постигнем компромиси, което пък означава страшно много работа. Колегата вече е тук, така че полека-лека мога да й давам думата. Достатъчно дълго ви отнемах времето. Колегата Коларска-Бобинска има думата, за да ни разкаже най-новото във връзка с нейното досие. Има някои бележки по същество, има някои процедурни, по-късно аз ще се произнеса по процедурните, но за сега колегата Бобинска има дума. Um, Много благодаря за това любезно въведение. Да, наистина има известно объркване по отношение на доклада. Радвам се, че вие също ще предоставите някои коментари по отношение на времевия график. Тъй като съм притеснена, тъй като комисията поиска от парламента да изготви доклада спешно. Това означава, че комисията може да вземе предвид нашето становище в изготвянето на енергийната стратегия. Но Независимо, че работихме много сериозно, всички положихме усилия, както аз, така и докладчиците в сянка. Изглежда, че нашият доклад ще бъде гласуван в пленарна сесия, след като комисията го е приела. Така че отвън ще изглежда, че независимо какво казваме, подадени важни въпроси, нашето мнение няма да бъде взето предвид от комисията. Вече сме изправени пред този проблем. Проблем, който се надявам да се реши. Надявам се, че комисията ще приеме нашия доклад само 12 часа след заседанието на ИТРЕ. Много жалко е това, защото сигналът, посланието към външния свет ще бъде, че нашата комисия, че парламентът не се възприема сериозно, а ние не искаме да изпадаме в такова положение. Сега, що се отнася до някои моменти, както знаете, бяха внесени 428 предложения за изменения към този доклад. Това означава около 10 изменения за всяка линея, което означава, че всяка линея представлява компромис. Поради тази причина ви умолявам да проявите разбиране, защото компромисите не отразяват точните думи на предложените изменения, а по-скоро идеите, основните послания и сме се постарали посланията да бъдат включени. Компромисните предложения трябва да бъдат лесно четими, защото в крайна сметка ние изготвяме становищата и за хората, не само за себе си. Поради тази причина сме се постарали докладът да бъде лесен за четене. изслушах обсъждането по време на срещите на докладчиците в Сянка и мога да кажа, че тези дебати бяха изключително плодотворни, полезни за изготвянето на крайната форма на доклада. Имаме само още една седмица, е, за да достигнем до компромисен текст. Наистина разполагаме с доста кратко време. Т.е. имаме само следващата седмица. За сега виждам само няколко момента, по които има известни спорове, където възникват определени конфликти. Ще се опитаме да постигнем компромис дори по спорните точки, но така или иначе ще се стигне до гласуване. Един такъв въпрос е въпросът за атомната енергия. Тук очевидно възникват различни мнения в НП, но също така и в други групи. И наистина трябва да стигнем до компромис. Както казах вече, това е изключително важен въпрос, а именно енергийният микс във всяка една страна, а ние ще работим по компромиса и се надявам, че ще успеем да го достигнем. На второ място, един проблематичен момент, бих казала, е са задължителните цели за енергийна ефективност. Както сами разбирате, доста трудно е такова решение да се приеме от някои от членовете на нашата комисия, от някои държави. Този въпрос се обсъжда надълго и на широко. И какво е моето предложение? Всички изменения, които се отнасят до тази тема и които искат от мен да включат този въпрос в доклада, да бъдат прехвърлени към доклада на господин Бенсън, който се обсъжда по същото време като моя доклад. Той се отнася само до енергийна ефективност. Така че, нека да не започваме този дебат, когато говорим за моя доклад. Нека да се концентрираме върху задължителните цели, тъй като това е от изключително значение за много групи. Нека този дебат да остане при обсъжданията на а, доклада на господин Бенсън. Не искам да отлагам конфликта. Основната причина да поискам такова отлагане е, че при този доклад, при планирането на енергийния план за Европа, трябва да се фокусираме най-вече върху основните политически цели, върху основните направления и да не обсъждаме много важните, но прекалено конкретни проблеми. Една друга точка, един друг проблем, който се приема трудно от колегите, е свързан с финансирането. Когато става дума за енергетика, е ясно, че не достигат инвестициите и в същото време е необходимо сериозно финансово ангажиране. Всеки казва, нека да дадем пари за това, за онова, да окажем подкрепа на едно или друго. Това означава, че ще трябва да мислим за по-устойчиви модели спрямо финансовите въпроси. И не на последно място, важен въпрос за председателя Бузек и аз лично под подкрепям идеята свързана с общия пазар, с общностни политики в, енергийни, в енергийния отрасъл, ние ще подкрепим, не ще трябва да подкрепим тази идея. По този начин ще постигнем общите европейски цели, но доколкото разбирам, тази идея не се приема достатъчно радушно от всички. Казвам това, защото господин Свобода спомена тази ситуация. В същото време се, сме се опитали да включим в компромисното предложение, колкото е възможно повече от предложенията за изменения. Има изменения, които касаят определени конкретни въпроси. Какво се опитахме да направим? Опитахме се а, да слеем такива алинеи по обща тема и да ги сложим под една обща шапка. Тоест, ще видите такива обобщаващи алинеи под една обща шапка. Сега, колеги, ако погледнем измененията, може би ще си помислите, ще се позачудите, кои са включени точно в доклада и кои бихте могли да оттеглите. Имаме още една седмица да поработим по тези изменения. Надявам се, че ще успеем да достигнем до добро компромисно предложение. Искам да благодаря специално на нашите съветници на хората, които работят с нас, които ни помагат в тези драматични периоди. Искам да се извиня и на докладчиците в Сянка, защото толкова много ги притискам. Благодаря ви. Благодаря на колегата Бобинска за информацията от една страна и за това, че при такива тежки условия се справи с задажата. Първия докладчик в Шанка, Сянка е колегата Роде. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на госпожа Бобинска за откритият начин, по който работихме, за това, че тя приемаше мнението на другите. работата не беше лесна, но добре, че стигнахме до тук когато чета измененията, трябва да кажа, че има добри основания да очакваме, че ще има компромис. Е, все пак трябва да остане вниманието ни върху възобновената енергия, финансирането, научните изследвания, развитието. Но също но и доклада трябва да подчертае економическите възможности, които ни дава устойчивата и зелена економика. Не се тревожа, за съдържанието на доклада по същество. Тревожа се а, от промените в графика, които комисията обяви а, и проблемите, а, които спомена и самата госпожа Коларска-Бубинска. Така че ще се опитам да кажа това на немски, Не е приемливо това, че комисията сега променя този график. Ако наистина комисията ще публикува своята енергийна стратегия на 27 октомври. Искрено се надявам, че това не е вярно. Ако е вярно, че се променя графика, Предлагам нашия председател да напише писмо до комисията, с което да и поясни, че за ИТРЕ това положение не е приемливо. Но, може би, нашия председател веднага ще изясни въпроса и аз не съм прав. Благодаря на колегата заместник-председател. Ще се опитам да дам отговор. Първо, след като проведохме дебат още в Страсбург по този въпрос. Аз отидох и разговарях с комисаря и господин Етингер ми обеща, че това ще стане на 3 ноември. Това беше първото, с което се така подобри положението. Освен това, вчера дойде съобщението, за което вие току-що говорите, че е, публикацията е превид... оповестяването е предвидено за 27 октомври, нещо, което аз не смятам за редно, защото когато човек обещава нещо, трябва да се придържа. Веднага написах писмо и попитах а, дали е вярно. И с нощи получих от кабинета на комисар Оетингер, че въпросът формално трябва да е, на 20, да, да е в дневния ред на 27 октомври, защото на 3 октомври, 3 е, октомври влиза в зелената седмица на комисията. Така че смятам, че това е недоразумението. Ако нещата се променят, естествено, че ще трябва да си направим изводи за нашата работа и за това какво ще е бъдещото ни отношение на комисията по този въпрос, защото времето ни притиска. Намерихме споразумение, начин да се споразумеем за началото на ноември и аз мисля, че това е последното, на което можехме да отстъпим. Ако отново настъпи някаква промяна, ще решим какво да правим, но ще си направим изводите, разбира се, за нашите дискусии и гласувания. Сега Госпожа Цавела, също докладчик в Сянк. Благодаря, госпожа председател. А, господин председател. пред, предложихме една нова тачка, точка от преамбюла, но преди да влиза, влеза в подробности, искам да поздравя докладчика госпожа Бубинска, която е свършила чудесна работа по един а, труден, наистина стратегически въпрос. Въпрос, който има голямо значение за Европейския съюз и за неговите граждани. Поздравявам докладчик госпожа Бубинска. Ние предложихме нова точка в преамбюла, която напомня на комисията, на Европейската комисия, че комисията е обявила намерението си да проучи възможностите за план за действие, нещо, което ние предлагаме да се включи в прембюла. В четвърти, а, четвърта линея въвеждаме думите средносрочен. защото когато приключи краткосрочният план, за действие, за да бъдем логични, трябва след това да добавим и а, средносрочен план, защото говорим за планове, които няма да бъдат прекратени. Към края на текста се казва, че се говори за регионални пазари на възобновима енергия, които могат да бъдат създадени в средносрочен план. Но аз искам да съм реалистка, господин председател. Мисля, че тук трябва да кажем, че тази цел може да бъде постигната в дългосрочен хоризонт. Трябва да бъдем реалисти, ако искаме наистина да си поставим изпълними цели за да имаме истински регионални пазари на възобновимата енергия, ще ни е необходимо повече време. И за да бъдем реалисти, предлагаме тук да се заменят думите средносрочен с дългосрочен план. И последна забележка се отнася до 32 точка. Там се говори е, е, за ене, комисията по енергетика, но трябва да се споменат и е, енергоисточниците и енергийните планове на други страни, на Близкия изток и така нататък. Трябва да кажа, че е, миналата година, е, а миналията седмица в Страсбург, комисарят господин Оетингер ясно потвърди в пленарната зала, че а, е, трябва да се постави ударение, специално внимание да се обърне на страни, които произвеждат е, енергия, като специално спомена Катар и Близкият изток. И затова а, смятам, че трябва да се а, а, разширят, а, да се разшири интереса към тези страни, които произвеждат енергия към предложението за резолюция. Благодаря. Благодаря. Сега искам да дам думата на колегата Гурк, защото миналия път се разбрахме, че който не успя да вземе думата миналия път, днес ще я вземе първи. Господин Гурк. Благодаря. Позволете ми да се присъединя към преждеговорившите и то по два въпроса. Първо, що се отнася до поведението на комисията, аз също смятам, че то е неприемливо. Ако нещата останат така, ще се стигне до нещо като експертна конференция и ние няма да изиграем ролята си на Европейски парламент, която ни се полага. Така че се обръщам към нашия председател да се намеси, защото това е стратегически въпрос. Вторият въпрос, по който се присъединявам към преждеговорившите, е, че на докладващата ни беше лесно – понеже темата е огромна по обем, освен това имаше многобройни предложения за изменение. Разбирам и тънкия намек, който направи докладващата за това, че ще се радва, ако някои от предложенията биха били оттеглени, което много ще и помогне. Лично аз няма да мога да го направя, по-скоро ще и помогна, като пледирам за предложенията, които самият аз съм внесъл. Има много теми, които искам да поставя на обсъждане. Първо, въпросът за създаването на работни места. В доклада много правилно се посочва, че през следващата финансова година ще трябва да има повече заделени средства за енергийни инвестиции. Съгласен съм, но тези допълнителни ресурси трябва да се използват за инвестиции, за създаване на работни места. Планът за економическо оживление все пак е далеч от съвършенството. Сега е нашият шанс да го коригираме. Когато говорим за инвестиции в енергийната област, не бива да забравяме в никакъв случай аспекта създаване на разботни места. Втори въпрос за инвестициите. Много е положително това, че в доклада много смело се посочват именно определени инвестиции, например на Буко. Приветствам това и съм съгласен но същевременно смятам, че при второто разглеждане а, целите, които се поставят, не бива да губят значението си. Не бива да ги изпускаме от поглед, защото това би било погрешно послание. Затова съм убеден, че и тези цели трябва да се посочат поименно. Например, Южния коридор, Средиземноморския коридор, интерконектори за газ и ток и така нататък. Разбира се, че докладът не бива да нараства прекомерно по обем, но в никакъв случай не бива да пропуска тези моменти. На трето място Egyetértek. Стимулите на пазара. Важно е ресурсите да бъдат разширявани и увеличавани. Съгласен съм, но общностните средства няма да бъдат достатъчни за съответното финансиране. Разбира се, че в никакъв случай не бива да изпускаме от поглед и пазарните стимули. Смятам, че трябва да поставим като своя цел държавите членки да хармонизират, координират помежду си стимулите на своя енергиен пазар, дали това ще бъде на базата на данъчни облегчения или нещо друго, в крайна сметка е важно да се стигне до по-ефективен вътрешен енергиен пазар. И на последно място, възобновяемите източници и въпроса за разрешителните за тяхното ползване. Не е цел на този доклад да се занимава с възобновяемите източници, съзнавам това, но смятам, че в главата за енергийната сигурност възобновяемите източници биха могли да изиграят по-сериозна роля, защото те безсъм... несъмнено могат да допринесат за намаляване на зависимостта на Европейския съюз от вносен газ от изток. Трябва да се има предвид, че държавите членки биха могли да хармонизират помежду си въпроса за издаването на разрешителни, лицензирането на възобновяемите източници до 2020 година. И това го казвам като представител на страна, в която се искат около 40-50 лиценза, за да може да се стартира инвестиция в тази област. Това са въпросите, по които съм внесъл предложения за изменение изменение, като се надявам, че те ще бъдат отразени в този чудесен кратък доклад. Благодаря. Благодаря. Следващия докладчик в сянка, господин Шимански. Bardzo. Е, Благодаря. Искам и аз да се присъединя към преждеговорившите и то към онези от тях, които изразиха изрично недоволство, защото съществува реална опасност нашият доклад да не окаже абсолютно никакво влияние върху съобщението на комисията. Ние много рано започнахме работата си, още преди да излезе съобщението на комисията и сега едва ли ще постигнем нещо, тъй като са внесени страшно много предложения за изменение. Много от депутатите искат да имат влияние върху стратегията на Европейската комисия. Така че искам да помоля нашия председател да се погрижи да се спазят всички срокове, така че действително гласът на парламента да може да бъде чуст. чут. Смятам, че този доклад е отлично начало. Нашата политическа група внесе доста предложения за изменение. Смятам, че сме готови да се съгласим и с много компромисни предложения. Важно е да отчетем и потребностите на потребителите в бъдеще с оглед на подобряване на положението на нашите граждани. Смятаме, че диверсификацията на енергоисточниците е много положителен подход, защото това е предусловие за конкурентоспособността. Да бъдеш конкурентен означава да се бориш за своя клиент, за своя крайен потребител. Това е много важно за нас. И още един положителен момент потенциалът на атомната енергетика. Тук става въпрос не само за ниското ниво на емисиите, свързано с този вид енергетика. Ще трябва да се съсредоточим върху тези области и се надявам своевременно да приключим работа, за да може комисията да чуе гласа на парламента. Председателят благодаря колегата Каренс. Uh, много благодаря, господин председател. Аз също искам да започна, като поздравя, госпожа Бобинска за огромното количество свършена работа. Наистина изглежда, има много изменения и се надявам, че госпожа докладчика ще успее да ни представи ясен избор между отделните изменения. Искам само да подчертая една страна от този доклад, който смятам за доста добър, а именно колко важно е да се довършат интерконекторите, за да се довърши мрежата, както на пазара на електрическа енергия, така и на газ. Това, разбира се, са изключително важни детайли от пазара и тук се, това означава, че ще се включат страните, които в момента са изола... в изолация по отношение на доставките, да речем. Но наистина не трябва да забравяме, че сме в криза и трябва да не забравяме какво законодателство бихме могли да приемем, така че да подобрим положението в държавите членки. Едно такова решение е подсилване и поощряване на конкуренцията. Конкуренцията във всички области, защото конкуренцията означава намаляване на цените за потребителите и енергетиката тук не е изключение. Ние трябва да работим за един общ енергиен пазар в Европа. И предварителното условие за общия пазар са общите обединените мрежи. И целта на един такъв пазар би била да се предоставя най-добрата възможна услуга на най-низките цени на потребителите. И всъщност този доклад при много от своите линеи точки се докосва до тези теми и ние наистина трябва да подкрепим една такава идея в парламента трябва да се подчертае идеята за доизграждане на мрежите, тъй като това е предварителното условие за един отворен енергиен пазар в Европа. Благодаря. Благодаря, колегата Герик. E, Благодаря. проекто докладът е на много сложна тема. Госпожа Бобинска всъщност се занимава с наша собствена инициатива. Като че ли в проект, проектотекста всъщност сме включили всичко, което сме искали. В всъщност става дума да дадем, така да се каже, вод на недоверие, защото искаме да се свърши всичко онова, за което сме се договорили предварително. Знаете, животът се различава от теорията. Действителността се различава от теорията. При последния пакет в, констатирахме, че въглищата още доста време ще трябва да играят роля – в структурата на енергийния баланс на страните. Въглищата обаче се явяват същевременно и своего рода пречка. Просто нещата не бива да се разглеждат едностранно и е, технологията за складиране на въглероден двуокис не бива да се прилага едностранно. Само отчасти съм съгласен с това, че подробностите в проекто текста на господин Бент трябва да се вземат предвид. Защото ако изчислим брутната ефективност, то можем да говорим за цели 80%. Ако в Унгария, например, има електроцентрала, която да притежава и а, капацитет за складиране на въглероден двуокис, Същото може ли да се направи за централи, които работят на нефт или на въглища? Мисля, че тук има място за много важно предложение за изменение крайна сметка това е доклад адресиран единствено към комисията. Това не е законодателна резолюция, това е нещо като указание, препоръка към комисията, тъй че все още можем да поправим някои неща. Припомням, че този пакет беше прият под влиянието на политическата група на зелените, които тогава бяха на мнение, че КОП-15 е нещо много важно и че Европа трябва да покаже на целия свят как могат да се намаляват емисии на въглероден диоксид. Да, обаче сега сме в криза, а енергийната криза е просто пред прага на Полша. А в Полша енергетиката е до голяма степен на база въглища. За това искам да подкрепя своето предложение за изменение. Председателят, сега колегата Свобода. Благодаря. Искам да благодаря на колегата Бобинска за нейната работа. Само няколко бележки. Много е трудно да се разработи такава глобална стратегия, когато постъпват толкова много предложения, отразяващи специфични интереси. Но съм съгласен с повечето колеги, с изключение на специфичните предложения. Тя на тях мястото им е в рамките на специфичните законодателни актове. По принцип всички сме на едно мнение по това, че искаме ниско въглеродна економика, но този принцип се тълкува по различен начин в различните страни. Естествено, че в Австрия наблягаме повече на водната е, на производството на енергия от е, вода. И сега няма да се спирам специално на въглищата и намаляването на въглеродните емисии. Но, що се отнася до финансите, няма смисъл тук да искаме все повече европейски пари за разширяване на инфраструктурата, след което бюджетната комисия на парламента да отхвърля нашите искания. Смятам, че трябва да се споразумеем по някакъв начин. Не искаме ли ние като политически групи заедно да се направи нещо? Ако искаме, трябва да се борим съвместно всички комисия. Ако не, бюджетът ще трябва да се съкрати драстично. Чувам, че в Холандия имат предвид да намалят вноските си на половина и тогава ще трябва да се сбогуваме с тези си намерения. И последно, колегата Бобинска спомена въпроса за Европейската енергийна общност. Смятам, че е важно да по мислим. Сега след като разполагаме с Лисабонския договор, аз лично също забелязвам, че все повече експерти и политици на национално ниво се борят за повече Европа, за да може да се провежда разумна енергийна политика. Трябва да помислим кои да са следващите крачки. Дали това ще са мрежите, дали това ще е балансирането между различните альтернативни устойчиви енергоисточници. Наистина трябва да помислим за един общностен момент, включително и с оглед на по-сериозни позиции, преговорни позиции по отношение на други страни, дали ще е Русия, Кавказ, Китай. Така че има много неща, които говорят в полза на една по-сериозна, силна енергийна политика на Европа. Без, разбира се, отделните държави членки да се отказват от собствените си интереси, но наистина трябва да наблегнем на една общностна политика, която е, да е по-общностна, отколкото беше до сега. С Марио Монти имах възможност да разговарям. Той много се застъпва за завършване на вътрешния пазар. Сега Русия, други страни нямат е, така, не се интересуват от нашия вътрешен пазар, те си играят с силата си. В Европа трябва да разработим такава стратегия, която да обвърже завършването на вътрешния пазар по-силно с една европейска енергийна общност, включително и газови предприятия, които дай Боже, да могат да действат заедно и да имат сериозни преговорни позиции. Това, разбира се, няма да е лесно. Чух комисаря Етингер, който полага усилия около прагматичните въпроси, със сигурност е прав. Но мисля, че тъкмо в доклада на госпожа Бобинска можем да излъчим определени сигнали за това, че не сме доволни от постигнатото е, без да нападаме договор от Лисабон, който беше трудно да се постигне, но точно на базата на този договор трябва да се укрепи европейското измерение на енергийната политика. Мисля, че това е много важно и много се радвам, че председателя Бусек ни подкрепя в това отношение и много бих се радвала, ако колегата Бобинска възприеме този момент в доклада си, защото той излъчва сигнали, които а, не можем да излъчим от други специализирани доклади. Смятам, че всички, които днес в Европа се занимават с енергетика, искат не по-малко европейско законодателство, а повече Европа, защото виждат, че ако сме разпокъсани, не можем да бъдем силни. Благодаря nächstes hat das Wort Kollege Messaros. Колегата Месарош. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. А, трябва да подчертая, а, че този доклад е извънредно важен. Внесли сме, внесли сме пет изменения, които се надяваме ще бъдат включени в доклада. А, високо ценя работата свършена от госпожа Коларска-Бобинска, която направи всичко възможно за успехът на а, този доклад. Новаме се от нова стратегия за едното десетилетие. поставя се ударението върху сигурността на доставките, ефективност, енергийната ефективност и общия енергиен пазар. Когато говорим за енергийна политика, трябва да разбираме, че става дума не само за сегашното време, а работим за бъдещите поколения. Използването на нисковъглеродни технологии има ключово значение в този контекст. Искам да спомена а, проектът ИТРО, ИТРЕ във връзка с това. Всички форми на нисковъглеродна технология, включително и а, ядрената енергетика, трябва да бъдат подкрепени. Това е придобива особено голямо значение и трябва да бъде включено в доклада. Това е не само в интерес на отделните страни членки, но на всички, на целият Европейски съюз. И затова ИТРЕ трябва да продължи а, а, да се развива, защото не по-малко важно е нашата независимост е, от е, газът, който получаваме от Русия, а по този път можем да я осигурим. Благодаря, Башитес. Благодаря, господин председател. И аз от своя страна искам да благодаря на докладващата госпожа Бобинска за отличния ориентиран към бъдещето доклад, който е разработила. Фактът, че има над 480 предложения за изменения, доказва колко е важен този доклад и че няма да бъде лесно да се стигне до компромиси. Съгласен съм с господин Свобода, който говори преди мен и каза, че е крайно време по въпросите на енергетиката да се борим за повече Европа. Често спорим за някои неща, често проточваме споровете с години, но всъщност след всички тези обсъждания трябва да последват дела. За съжаление на последното заседание на комисията нямаше време и не се стигна до това да взема думата, но искам да припомня договора между Полша и Русия – за продължаване на експлуати... експлуатацията на до 2040 година. Става въпрос, че тарифи и условия са определени за следващите 30 години. Това правилно ли е? Съответства ли на стратегията? А, мисля, че това не е в полза на енергийната сигурност и на възможността да се намерят конкурентоспособни енергийни източници. Смятам, че факта, че Европейският съюз стои в страни от подобни договори, не е в крак с времето. Според мен най-важният въпрос в момента е Европа да говори в един глас, когато преговаря с доставчиците отвън. Съгласен съм и с колегите, които казаха колко е важно да свържем в мрежа енергийните острови. За това съм внесъл и съответните предложения за изменения към доклада. Ние като парламент сме длъжни да държим на позицията си. От около година вече сме се споразумяли за това, кои са най-важните аспекти, а групата за газовите доставки е много важна. Тя е една първа стъпка за единната ни позиция пред доставчиците отвън. Мисля, че в тази група могат да се изяснят много важни неща за бъдещата енергийна стратегия на Европа. Благодаря, председателят. Имам още 8 души записани за изказвания. Ако нямате нищо против, приключвам списъка и давам думата на господин Карас. Благодаря, господин председател. Ще започна с поздравление към госпожа Бубинска. тъй като докладът, който ни е представила, е изчерпателен, балансиран и разумен. Това означава, че текстът представлява добра отправна точка, добро начало. И ако искаме да постигнем, да стигнем до успешен край, до успешен резултат, не, бив, не бива да предлагаме изменения, които ни карат да изглеждаме като туристи, които просто имат бегал досек с текста на госпожа Бубинск. Да, добре е да се предлагат изменения, разбира се, но а, трябва да внимаваме да не размием прекалено много а, предложението на госпожа Бубинска или пък да го правим прекалено стриктен, т.е. да не го бутнем в погрешна посока. Виждам тези изменения и като че ли проблемът е свързан с тези предложения, които представят националистичната гледна точка на отделните държави, или пък, когато авторите са се отвлекли прекалено в някакви мечти по европейското бъдеще. Тук става дума за изменения, които не са свързани с темата на доклада. Струва ми се, че ако по-голямата част от депутатите в тази комисия искат да се покажат като а, отговорни представители, като реалисти и искат да работят заедно с госпожа Бубинска, за да се стигне до разумен компромис, в който всеки е допринесъл с нещо, за да получи нещо. Това в духа на рационализма. Това означава, че трябва да се откажем от националистичните си мнения или от утопичните си възгледи и по този начин ще можем да достигнем до компромисни предложения, приемливи за нашата обща енергийна стратегия. Но, ако колегите а, се придържат към този курс, ние всички трябва да сме готови все пак да достигнем до компромис. Господин Вебър. И аз искам да поздравя госпожа Бобинска за нейната работа и искам да й пожелая смелост и успех, когато трябва да се справи с огромният брой изменения. Както знаем, въпреки трудностите, нашата комисия работи, работи успешно нова европейска енергийна стратегия, трябва също така да има и социално измерение. Днес на нашия континент повече от 50 милиона европейци нямат достъп до някои основни свои нужди да могат да задоволят, тъй като не, си плащат, не могат да си платят сметките за енергия. И мисля, че това трябва по някакъв начин да бъде отбелязано в този текст. Директивите за газа и за електричеството от 2003 и 2009 година а, въведаха задължително изискване, за да се въведат социални, директиви за, а, социални тарифи за най-бедните при това положение би могло, така както го на, направиха енергийните министри, които се събраха в през септември, а, да се поиска всяка страна да прецени своето национално положение и да намери свои решения. Но аз мисля, че Европейския съюз трябва също да се намеси при положение, че повечето от страните не са изпълнили изискването за социалните тарифи и а, е, мисля, че това, това социално измерение на енергийната политика, наред с всичко това, което каза колегата преди мен, а, е, ще ни помогне да вървим към една е, енергийна европейска общност, която непременно трябва да вземе предвид и социалните нужди на нашите граждани. Колегата Хъкмарк. Благодаря, господин председател. Две наблюдения. На първо място във връзка с процеса. Тъй като обсъждам съобщението от страна на комисията, трябва да кажа, че да, ситуацията е малко неловка, но всъщност нашия подход трябва да бъде... Трябва да ми съжаляваме ги, наистина съжаляваме комисията, защото те трябва да са наясно какво е мнението на парламента. Става дума тук за законодателство, за решения, които се взимат тук. И а, това означава, че ние трябва да бъдем стриктни и твърди, когато представяме своето а, мнение и разликите. Сега, във връзка с съдържанието и въпроса текста по същество. Сега, смятам, че текстът е изготвен от докладчика, искам да я да я поздравя за изключително добрия доклад за мрежите, за връзките, за предварителните условия, които да обословят изготвянето на обща енергийна стратегия. Смятам, че няма цел която да успеем да осъществим, ако не постигнем по-добро бъдеще, по-добри мрежи по-добри връзки между мрежите като такива. Ние трябва да разчитаме все повече на нашата мрежа, на нашата обща мрежа. И тъй като това е предварително условие, за да можем да се възползваме от външния аспект на енергийната стратегия, а именно да се възползваме от нови енергоносители, аз мисля по тази причина, че проектът на Буко е много важен и трябва да се спомене и подчертае. В същото време смятам, че трябва да подчертаем нуждата от един много важен източник на енергия, именно атомната енергия, защото наистина това ще бъде от изключителна важност, за да може да си гарантираме енергийна независимост. Не смятам, че бихме могли да постигнем добра стратегия, без да подчертаем нуждата от ядрена енергия. Благодаря. Томас. Uh, да, благодаря ви, господин председател. Казва господин Турмес, извинявайте, че взимам думата толкова късно. Най-напред да благодаря на госпожа Коларска-Бобинска. Наистина е много трудна да задача да се справиш с толкова голям брой предложения за изменения. Но в крайна сметка дори толкова много изменения представляват добра основа за бъдещата работа. Според мен тази реакция на комисията е провокация защото няма нужда от страна на комисията да гласува този текст в края на октомври. В средата на ноември, в края на ноември, този текст може да влезе и да бъде обсъден от съвета на министрите в областта на енергетиката. В началото казах, че началото на ноември ще си остане като дата за комисията. Us... Да, поне се надявам, че всички ние ще успеем да кажем в един глас. Да, да стане ясно, че комисията разполага с такъв инструмент да бъде гъвка в такива случаи. Сега по същество. Тук говорим за нова стратегия, за необходимостта от нова стратегия. Аз мятам, че един от ключовите въпроси е свързан с прилагането на съществуващото законодателство. През 2008, през 2009 сме изготвили нов енергиен пакет в връзка с пазара за електрически ток и газ. Създали сме така наречения климатичен пакет и така нататък. И ако съберем всички тези законодателни текстове, всъщност ще намалим търсенето на енергия през 2020 година и в същото време ще има много повече енергоносители. Така че най-голямото предизвикателство при постигането на енергийна сигурност е всъщност да приложим това, което вече е взето като решение на европейско ниво. Тоест да трансферираме тези европейски решения на национално равнище. Тук говорим за възобновяеми източници, за вътрешен пазар, защото тук става дума и за обема на произведена енергия от тези източници. Сега, когато говорим за прилагането, тук виждам 4-5 важни въпроса. Тук говорим за инфраструктура, това е липсващото звено, когато говорим за вътрешния пазар и за проблема сигурност. А, тук говорим и за газ и наистина газа, който се добива от шисти и всъщност наистина тук говорим за липсата на доклад от страна на комисията, която да показва какви са изследванията във връзка с добива на газ от шисти в Америка, да речем, какво показва там проучванията, защото след три седмици Кембридж ще представи такъв доклад, който поставя производството на газ от такива източници. И виждате каква е разликата. Пък Европа няма да излезе с такъв доклад, който да да представи каква е ситуацията. Така че наистина е важно да се обединят усилията и господин Уебър беше прав, когато каза, че трябва да се подчертае въпросът с защитата на потребителите в този текст. Но също така трябва да искаме и конкурентен вътрешен пазар, Тук съм леко изненадан, че имаме изменение 95-то, от господин Рой и други, които искат отлагане на всички нови инициативи във връзка с политиката по конкуренция, що се отнася до енергетиката. А, може би има грешка, правописна грешка в изменението, но какво значи липса на нови инициативи до 2018 година? Това означава, че този законодател и следващия няма да имат право на нова инициатива. А пък ние знаем, че има голямо несъвършенство, големи пропуски в нашата стратегия и а, те трябва да бъдат поправени. Сега, в бюджетната част. Ще проведем тежки преговори с държавите членки и ще получим пари за енергетика. Но, да речем, ако отделим парите, които се изискват от проекта ЕТА, ние всъщност ще отделим 90% от целия енергиен бюджет за този един единствен проект. И трябва да го знаете това. Това е нещо, което определено трябва да обсъдим. Само скъп приятел Алехо, нещо тук спомена, утопични идеи, не знам дали говори за своите изменения – но също така направи връзката и с енергийната общност. IEA говори за сценарии, при който се достига до 75% енергия, произведена от възобновяеми източници. Но а, знаем, че определени компании разполагат с огромен капацитет, но тук трябва да говорим внимателно, когато става дума за прехода между обичайните енергоносители и възобновяемите източници. И вие споменавате тук ядрената енергия. И а, трябва да сме наистина пределно ясни, когато говорим за една такава енергия, на общност какво очакваме от нея. Благодаря. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ... πολύ μάτα. благодаря господин председател. Искам да поздравя госпожа Бобинска за чудесната работа, която е свършила. Докладът е много важен и вярвам, че трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да може чрез нашата комисия Европейският парламент да изиграе своята роля – за енергийната сигурност на Европа. На всяка цена нашата позиция трябва да бъде чута и приета от комисията, пък и не само от комисията, но и от съвета. Затова желая успех на докладчика в работата с тази лавина от изменения, която се предлага. Съгласна съм с господин, господин Видал Квадрас, че трябва да избягваме етноцентрическият подход. Да избягваме грешките, които често допуска съветът. Необходимо е също така да избягваме утопичните подходи. Съгласна съм с това, но наред с това са ни необходими амбициозни цели – защото става дума за енергийната а, а, стратегия на Европейския съюз за едно доста далечно бъдеще. Тази енергийна стратегия трябва да взема предвид необходимостта от приемственост. Значи трябва да установим какви са слабостите на съществуващото законодателство, за които спомена нашия колега, и когато познаваме слабостите и грешките на миналото, ще можем да подготвим амбициозни предложения за бъдещето на базата на една цялостна енергийна политика, въз основа на изискванията на Лисабонския договор, а именно сигурност на, на, на доставките, конкурентоспособност на европейската економика – защита на околната среда и борба срещу измененията в климата. Ако ние всички сме съгласни по тези стратегически цели, а това са цели, които трябва да ни обединяват, мисля, че ще бъдем в състояние през идните години да се стремим към постигането на тези цели. Какво значи това? Това значи, че нашата политика трябва да допринесе за това постепенно да изоставяме изкопаемите горива, да взимаме все повече под внимание нуждите на околната среда. По този въпрос неодавна приехме пакета за климата, да намаляваме нашата зависимост от внос от трети страни. Друг важен приоритет това е подобряването и разширяването на общностните фондове, които могат да помогнат за постигане на тези стратегически цели на Европейския съюз в областта на енергетиката. Не трябва да се забравя ключовото значение на науката и научните изследвания, които трябва да бъдат достатъчно добре осигурени със средства чрез достатъчно финансиране може научните проекти да помогнат за изпълняване на европейските проекти, за създаване на една по-добра инфраструктура и всичко останало, към което се стремим. Нашия председател а, говори за еврооблигации, с които да се финансират общностни проекти. В а, категорията на общите проекти несъмнено влизат общите енергийни проекти – И друг е, важен приоритет, който трябва да бъде част от нашата стратегия, не от мен, на част от нашата стратегия, това е модернизацията на мрежата. Защото, например, електрическата мрежа играе основно значение в е, е, използването, пълноценното използване на възобновими енергоисточници. Трябва да говорим също така и за интелигентни енергопреносни мрежи. Всичко това са елементи, които могат значително да допринесат за постигането на нашата цел за енергийна ефективност. И накрая искам да спомена, че когато говорим за външните аспекти на нашата енергийна политика, има нещо много важно, което не трябва да се пропуска. Парламента трябва да настои много повече по... всички, за постигането на всички тези цели. Ние за тази, обаче, за да постигнем това, трябва да го бъдем един и трябва да говорим с един глас, както в отношенията си с другите европейски институции, така и с трети страни. Абсолютно необходимо е разнообразяването на енергоисточниците, без да бъдем в вътрешна конкуренция по този въпрос. Искам да спомена значението на Южният коридор и всички проекти, които са свързани с него. В никакъв случай не трябва обаче заради Набуко да оставяме други важни проекти. Набуко е много важен за нас, но трябва да работим и по останалите проекти. Тоест не трябва да има конкуренция или сблъсък между тези проекти, които са важни за Европа. Само така ще постигнем сигурност на доставките и, няма, и ще избегнем сблъсъци и конфликти между страните членки и страните, които са имат нужда от по-сигурни енергийни доставки. Благодаря. Eh, благодаря, господин председател. Аз също бих искала да се извиня, че закъснях. Искам да благодаря на госпожа Бобинска за чудесната работа и то в толкова кратки срокове. Като докладчик в Сянка за групата на социалистите и демократите в парламента, аз мятам, че наистина сме постигнали добри условия, за да направим стъпка напред и да а, изготвим добър компромисен текст. Това би било чудесно и важно за постигането на резултати. Сега някои от по-важните точки които според мен са доста добре разработени в доклада, такъв какъвто е той в момента. Тук говорим за биоенергията, говорим за перспективата свързана с климата, с потребителите и както каза колегата Вебер, тук се е включена и социалната перспектива. Енергийната ефективност наистина звучи доста вълнуващо. Но сме наясно, че има доста широк политически консенсус, че трябва да се концентрираме върху този аспект. Наистина е много важен и е важно да работим както в отделните държави членки, но така също така и да а, оказваме натиск върху онези държави, които не приемат тази задача достатъчно сериозно. Трябва да подкрепяме страните, които имат нужда от повече подкрепа, за да постигнат по-ефективно използване на енергията. Наистина има нужда от големи инвестиции, за да се постигнат резултати. Трябва да бъдем прагматични и според мен енергийната ефективност е изключително важен въпрос и е, е лесно и важно да се постигнат осезаеми резултати. Сега, що се отнася до устойчивостта? Наистина, сме наясно, че може би има и утопични възгледи, но това не означава, че всички стари енергоисточници са утопични и трябва да търсим изцяло нови. Според мен бихме могли да постигнем съгласие тук. Трябва да работим в дългосрочен план, трябва да гледаме и отвъд този стратегически план. Защото ако не гледаме дългосрочно, това дори не е стратегия. Така трябва да гледаме на нещата. Не само ситуацията такава, каквато е днес, но как е да въведем възобновяемата енергия, как това да стане по-лесно, защото утопията от преди 20 години е реалността сега. Така че аз никак не се страхувам от включването на някои утопични идеи в този доклад. Според мен е важно да не оставаме в реалността такава каквато е днес. Трябва да погледнем малко и в бъдещето. Да, диверсификацията, както каза колегата, наистина трябват ни нови енергоисточници, трябва да изпробваме нови идеи, трябва да инвестираме в такъв тип енергия. Страната свързана с потребителите е една от най-важните за социалистите и демократите. Особено, що се отнася до конкуренцията. Няма прозрачност, в същото време има толкова много пари. Е, Правителствата понякога са заложници на големите компании, защото те не могат да водят добре а, преговори, не могат да сключват добри договори с някои от основните играчи на пазара. Наистина е изключително важно да постигнем ниво на прозрачност на енергийния пазар. Е, Трябва да сме сигурни, че потребителите имат полза от механизмите, които действат на пазара. Разбира се, има хора, които живеят в дадени части на Европа, където наистина може да се говори за енергийна бедност, особено сред някои социални групи. Важно е да разп... достъпът до енергия да бъде разпределен справедливо. Тук ни трябва солидарен подход. Трябва ни солидарност, за да преодолеем всички тези различия. Сега, що да се отнася до енергийния микс или използването на различни енергоисточници? Не смятам, че би било добра идея, идея да се препоръчва на държавите членки какви точно енергоисточници да използват и как да ги комбинират. това просто ще си бъде един призив за протести. Може да погледнем как върви дебата в много държави членки. И виждаме, че ядрената енергия продължава да се обсъжда. В много държави парламентът е разделен. Водят се разгорещени дискусии във връзка с ядрената енергия. И наистина ще е срамота, ако този план за стратегия е, просто препоръчва на държавите членки каква да е комбинацията между енергоисточниците. Ако кажем, трябва ли повече ядрена енергия, това пък не би било подходящо. Да, имаме ядрена енергия, имаме различни видове енергия, така че нека просто да гарантираме, че се подчертава важността на диверсификацията. А иначе държавите членки трябва сами да си решават как да правят комбинацията. Благодаря. Господин Хенен. Благодаря на господин председател. Съгласен съм с две неща. Че е необходимо създаването на европейска електрическа общност и че е необходима система, нова стратегия. Това са проблемите, на които трябва да се спрем. Тъй като не може да се съгласиме е, за създаването нито на едното, нито на другото енергийните предизвикателства, пред които са изправени Европейския съюз. Те се простират от енергийната независимост до използването на енергийните ресурси, отговаряне на новите нужди, които ще възникнат, а също така затоплянето на климата, цените на петрола и така нататък. И именно тези е, предизвикателства поставят в затруднено положение Европейския съюз. Комисията какво прави? Разгражда съществуващите мрежи и а, а, приватизира, което има отрицателни, отрицателни резултати. Значи направо се разграбва а, енергетичното наследство на страните членки, без да се регулира по никакъв начин енергийният дефицит, който се поражда от това. Тази политика е не само обида за нашата интелигентност, но също в промишлена гледна точка тя е абсолютно опасна, както за сигурността ни и особено пък за ядрената енергетика. Тя ражда, поражда неприемливи а, реакции, а, поражда неприемливи реакции и действия. И а, проблема е, че с този доклад положението продължава да бъде същото. Нищо не се променя. Какво да направим тогава? Да аброгираме всички директиви, които се отнасят до един енергиран пазаж. Да създадем интегрирани а, предприятия, които трябва да бъдат ренационализирани за цяла Европа и да направим тези предложения на комисията. Да дадем възможност за работа на предприятията, които а, се занимават с опозотворяване на а, отпадъците. И а, да потърсиме многообразието, създаване на възможност на различни предприятия в цяла Европа да направят това. Само по този начин ще отговорим на нуждите на европейския консуматор. Е, Надявам се, че правилно произнесох името на колегата. Ja chciałbym powiedzieć tak, że dwa elementy... Искам да кажа следното. Има два елемента, които за мен са от особено значение в този доклад, който никак не е лесен доклад, защото открива дебата за енергийната политика до 2020 година. Това е трудна задача и госпожа професор Куарска бобинска се осмели да се заеме с нея, което според мен е много добре. Това трябва да се подчертае и ви поздравявам, госпожо. Първо, текстовете за солидарност в енергийната област в Лисабонския договор и в по-ранни документи са отразени в доклада, като Авторката подчертава, че енергийната политика трябва да служи на една определена цел и начало на всичко на гражданите, на потребителите. А когато става дума за енергийна политика на Европейския съюз, гражданите проявяват сериозен интерес, показват разбиране, интересуват се и от резултатите, до които водят мерките, които взема Европейския съюз в това отношение, защото те се отразяват на техния джоб, на техния живот, на тяхната дейност. Това е един от примерите, за европейско законодателство и едно от посланията, които могат да се излъчат от Европейския парламент. Смятам, че наблягането на диверсификацията на енергийните източници но и на посоките, по които се движат доставките, говоря за Набуко, Говоря за ЛНГ терминалите и альтернативните източници. Говоря и за търсенето на нови енергийни източници в държавите членки. Всичко това е от изключително значение, защото то поставя кригълните камъни за по-нататъчния дебата. Ще става въпрос за световни събития. Благодаря за това, че сте очертали специфичните а, характеристики на отделните държави членки, защото едни действително се опират на атомната енергия, други на каменните въглища в своята енергетика. Нито един, нито другия източник не е от първостепенно значение в а, европейски мащаб. И това е и така ядката, ядрото на дебата, който се проведе в тази зала. Процесът на промени в областта на енергийните източници и по-специално на, енер... на източниците на електрическа енергия иска време, иска и определено приемане от страна на обществото. Аз се съгласявам с господин Квадрас. Трябва да се помисли дали в този доклад, който има и прогнозна стойност, би трябвало да помислим дали да не се откажем от предложения за изменения, които са, как да се изразя, прекалено оптимистични. Тук някой каза утопични, аз не би ги нарекал така. Но говоря за предложения, които застъпват просто някакво становище. Мисля, че по този начин ще улесним работата на госпожа, Побинска. Като в крайна сметка резултатът трябва да е общностната енергийна политика. Това питам. Сега, ли е, сега, ли е, сега е момента да подчертаем това положително начало, нали така, за да може наистина в резултат на цялата работа на госпожа Коларска да има ефект. Благодаря. Давам думата на госпожа Бардзо Bardzo не бардзо крутко. Е, Благодаря аз ще бъда доста кратка. Смятам, че днешното ни разискване беше много ценно. защото до този момент не бяхме говорили така изчерпателно за стратегическите цели и енергийното бъдеще на Европейския съюз. Имаме, разбира се, доклад на Европейската комисия, който е много добър. В него се очертават 4-5 приоритетни цели, така че можем да се съсредоточим именно върху тях в дискусиите си за бъдещите цели. Не съм съгласна с колегата, който каза, че не бива да бъдем прекалено единодушни с комисията и че трябва да а, покоряваме все нови и нови препятствия, но аз мятам, че е важно да сме единодушни, защото сме в периода след влизане в сила на Лисабонския договор и независимо от това, коя партийна а, група представляваме, трябва да покажем, че за нас е важно наистина Европа да има обща енергийна политика. Смятам, че днешният ни дебат е свидетелство за това, че всички сме съгласни с тази необходимост. Проекто докладът в крайна сметка ще бъде плод на компромис и резултат от общата ни работа. В а, този проекто доклад се говори не само за енергийна солидарност, тук се говори и за интересите на потребителите. В компромисните предложения за изменения ще доразвием тези идеи. За нас ще бъде от голямо значение те да залегнат в доклада. Що се отнася специално до атомната енергетика, тук трябва да има комбиниране, да има смесване и вероятно можем да постигнем компромис, защото, както каза един колега, в различните европейски страни ситуацията в това отношение е различна. Ние трябва да отразим разликите. Има страни, които много бавно ще се откажат от а, енергетиката на база каменни въглеща, така че трябва да наблегнем на балансираната структура на енергийния баланс. Трябва също да подчертаем, че съществува външна рамка за обща енергийна политика. Това беше важен момент в доклада на комисията и аз го доразвивам в своя доклад. Защото целта ни е да постигнем нещо, което до сега не сме успяли да постигнем. А именно взаимодействие между вътрешната европейска политика на Европейския съюз в областта на енергетиката и външната политика на съюза. Ако искаме да изграждаме общи мрежи, общ пазар, то ще трябва да наблегне много повече на тези външни аспекти на политиката на Европейския съюз. Ще продължим да работим. Благодаря за бележките на всички колеги. Благодаря за дискусията, която беше много интересна за мен. Председателят и аз благодаря. Само ви обръщам внимание, че доста просрочихме времето. И на второ място Искам да ме, по, ми позволите и аз да направя една-две бележки, защото колегата Томас, трябваше, който трябваше да напусне, все пак ме спомена поименно. А, предложението, което бях внесъл с колегата, не, не цели да се а, възпрепятстват по-нататъчни преразглеждания. Не, поставя се само въпросът, кога е точният момент да се направи преглед на това, доколко се е променила ситуацията. Оставам с впечатлението, че а, на с последния пакет за вътрешния пазар, в документа, където се говореше за преразглеждане, въобще не беше отчетена новата реалност. Но там биехме в нашето предложение, защото когато през 2011-2012 година започне прилагането в държавите членки, през 20 година едва ли ще може да се каже, с, през 14 година, извинете, едва ли ще може да се каже, какъв е резултатът. Ще трябва да се изчака 2, 3, 4 години. Дори е, когато човек иска да работи професионално, е убеден, че трябва да е така. Последния път имахме голям спор дали разполагаме с е, правилните принципи. Ако си спомняте, много спорихме с комисията. На второ място, всички онези, които се изказаха в областта на ядрената енергетика, нямаха предвид всички държави членки да бъдат задължени да използват атомна енергия. Още по-малко сме в състояние да им предписваме дали да използват само въглища. Единственото изключение е да им оказваме да преминават все повече на альтернативни източници. Но колегата Свобода много правилно каза, в атомната енергетика единственото, което можем да направим е да дадем възможност на държавите членки да използват тази енергия. В никакъв случай не им предписваме, не ги задължаваме да го правят. Никой не е имал предвид такова нещо, затова защитавам колегата, който внесе предложението. Протокола го одобрихме, значи сега минаваме към точка 5 от дневния ред, преразглеждане на директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара. Тук думата има колегата Лара Коми, която достатъчно дълго чака. Eh, Благодаря, господин председател. започваме работа по становището за преразглеждането на директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара. А първо да ви кажа каква е обстановката. Об, директивата, за която говорим, от тя е от 2001 година, А през 2004 година беше транспозирана в националното законодателство. Миналата година комисията публикува доклад за изпълнението на директивата, който ни даде една снимка на това какво е постигнато в е, нейното изпълнение. Показва, а, тази снимка показва, че съществуват и много слабости в нейното изпълнение. директивата не е транспонирана и изпълнявана по еднакъв начин в различните страни членки. Тоест, необходими са по-нататъчни усилия. Нивото на риска, свързано с различните продукти, е определено в директивата. Бяха внесени промени с течение на времето и комисията се опитва да установи дали е необходимо преразглеждане на директивата. 14 ти член на директивата изисква от комисията да представи доклад до 2013 година за надзора на пазара. Сега да се спра на някои а, от главните пунктове в този доклад. Първо, трябва да се установи дали е осигурена сигур... безопасността. Как решаваме дали един продукт е безопасен или не? Мисля, че е абсолютно необходимо пети член на директивата, който изяснява общите изисквания, да дава, изисква пълно описание на продукта, за да може да се идентифицира кой го е произвел. Производителят трябва да има а, пълен поглед, а, а, 360 градуса поглед върху продукта, за който става дума. В член 11 на директивата е заложено изискването към страните членки да информират Европейската комисия за необходимите стъпки, които биха могли е, да доведат до ограничаването на излизането на пазара на продукти, които се смятат за опасни. Не по-малко важно е процедурата, която трябва да инициира комисията, ако е, според нея определени продукти застрашават здравето на потребители. Това е 13-ти член от директивата. Очевидно, съществуват някои извращения в прилагането на директивата в някои страни членки, които трябва да бъдат отбелязани. Трябва да се даде възможност на комисията и страните членки да се движат в една и съща посока – още две неща има, които трябва да се вземат предвид. Пазарният надзор е инструмент, който може да бъде много полезен и чрез него може да се установи кои продукти са необходими, кои са безопасни и кои са опасни. Системата е, за разрешаване е също много важна. Тази сутрин в назнанието на ИМКО бяха изложени някои много важни насоки за комисията във връзка с стандартизацията. С стандартизацията са свързани редица предлагани процедури, които могат да имат благотворно влияние върху общата безопасност на продуктите. Необходимо обаче да се избегне всякакво дублиране на двете директиви. Е, те са коренно различни е, и не трябва да се дублират в никоя своя част. Необходимо е както казахме, да не се допусне дублиране, да не се допусне объркване в различните пунктове на тези две директиви. По този начин ще помогнем и на малките и средни предприятия. Те ще имат възможност да произвеждат продукти, които са безопасни като намалят своите а, разходи, разходи, които биха направили, за да изпитват безопасността на продуктите. Трябва да се спомене също така и необходимостта от по-последователна законодателна уредба на този въпрос. Ще обобща. А, като се има предвид, че по първата точка а, е, дебатът беше доста продължителен, затова ще спра до тук и ще дам възможност е, на колегите да направят своите забележки и предложения как може да подобрим прилагането на тази директива за безопасността на продуктите. Благодаря за бързината, колегата. Благодаря за бързината, колегата Битер Хофър. Благодаря, господин председателю. Като докладчик в, шан, в сянка от моята политическа група имам да кажа само няколко неща. Според нас са важни пет момента. Първо, трябва да се разгледа въпросът за това, защо надзорът на пазара не е сработил в по-голямата си част, на какво се дължи това и какво може да се направи, за да се подобри положението. На второ място смятаме, че трябва да се предвиди независимо сертифициране от трета страна, на трето място смятаме, че трябва да се последи да се подобри проследимостта на продуктите и процедурите, особено ако става дума за опасни продукти. На четвърто място, според нас, е важно в общата че в общото становище, публикувано от BUC и АНЕК по отношение на това как да се вземат бързи мерки, когато съществуват рискове за здравето и да се предотврати прекаленото протакане на процедурите по стандартизация. Съгласни сме с това. И на пето място, това, което обсъдихме във връзка с въпроса за стандартизацията и ние смятаме, че трябва да се въведе ускорена процедура, за да може да се е, съкратят наистина сроковете. Председателят, благодаря. Има ли представител на комисията, който да иска да обясни нещо? Ако не, Чудесно. Можем да приключим с тази точка от дневния ред и ако сте съгласни да преминем към следващата новаторско финансиране на световно и европейско равнище. Тук докладчик е колегата Маринеско и му давам думата без да се бавя. Thank you, Comisia Europeană propune trei domenii pentru care trebuie găsite resurse financiare. Schimbări climatice, politica de dezvoltare și provocări. Благодаря, господин председател. Според мен има три области, в които трябва да намерим финансиране, климатичните изменения, кризата и финансовата обстановка, за да се гарантира финансова сигурност. Трябва да се стимулира економическия растеж също така. Ако се работи само с финансовата стабилност, няма да може да се постигне средносрочен и дългосрочен ефект. Инвестициите за борба срещу измененията в климата са изключително важни. Трябва да се постараем да намалим емисиите от въглероден диоксид а, краткосрочно и а, средносрочно, като в същото време трябва да се постараем да се увеличат публичните приходи. Трябва да видим как може да се осигурят финансови стимули, за да се, намали въглерод, да се намалят емисиите на въглероден диоксид. Европейския съюз е в финансова криза възможен изход от нея е да се захванем с енергийната криза, която да решим най-напред. Енергийната ефективност е един основен аспект този подход. Ако разгледаме финансовите ресурси, които се инвестират в енергетиката, виждаме, че това е изключително значение за благополучието на обществото. Ако координираме своите действия и въведем въглеродни данъци, така да се каже, в отделните държави, ние ще решим редица проблеми. Например, с конкурентоспособността на пазарите или пък с схемата за търговията на емисии. Комисията също така трябва да изготви предложения за различните отрасли, в които се прилага схемата за търговия с емисии. Тук говорим и за приходи, които са свързани с данъците за въглероден диоксид. Целта е да се постараем да намалим емисиите и да подобрим инфраструктурата като цяло. Комисията трябва да разгледа потенциала за използване на неизразходваните ресурси на европейско ниво. Тези бюджетни редове могат да осигурят много важни ресурси за финансиране. И текстът за финансовите транзакции не трябва да представлява и да поставя допълнителни препятствия за стопанската дейност в Европа. Напротив, тези данъци трябва да отиват в други области. Защо трябва да се правят транзакции и в крайна сметка да се ощетяват крайните потребители? Аз препоръчвам използването на еврооблигации. Добре, Първи ще говори колегата Роде. Благодаря. Подкрепям проекто становището на господин Маринеско. Мисля, че то е балансирано, отразява добре отношението към финансирането чрез данъчната система. Аз съм поначало за използване на данъчната система за финансиране, но трябва да не забравяме въпросите за конкурентоспособността, които са свързани с а, тези данъчни системи. Трябва също така да е, признаем, че когато определяме приходите от данъците за една определена цел, това е не само ново като принцип, но е също така и малко проблематично. Мисля, че би било много трудно а, да прокараме подобно предложение пред съвета, че може да имаме данъци, постъпленията от които до предназначаваме за една определена, строго определена цел. А накрая бих искал да кажа нещо във връзка с финансовата стабилност и допълнителните финансови източници. Тези два въпроса нямат нищо общо с хартата. Това са две съвсем, два съвсем различни инструмента, които могат да бъдат използвани наистина. Когато говорим за финансовата стабилност, това е едно. А когато говорим за начини на намиране на допълнителни източници на финансиране, това е нещо съвсем различно. Не мисля, че тези а, два въпроса трябва да бъдат а, споменавани а, един до друг в един и същ доклад. Благодаря. Благодаря за всичко, което казахте до тук. Както знаете, аз съм също член на комисията ЕКОН. И може би може да се опитам да помогна на вашата комисия, като ви уведомя за някои от дебатите, които се водиха в комисията по економическите въпроси. Очевидно е, че Европа се нуждае от финансиране на инфраструктурата за стратегията 2020, не само в областта на енергетиката, но също в областта на цифровата економика, а също така и за финансиране на научните изследвания а, и иновациите. И аз като финансист аз бих насърчила а, използването и на частни, и на публични средства за финансиране на а, големи инфраструктурни и други проекти. Вчера комисията по економическите въпроси изслушахме становището на комисията във връзка с еврооблигациите, които председателя на Европейската комисия Барозо спомена. и е, Европейската инвестиционна банка е, възнамерява в бъдеще на место 1% от европейският бюджет да бъде използван, е, да се използват 10 до 20% за, за чрез финансови инструменти. И по този начин може да се използват специални, специални инструменти, може да се използват акционерни и други финансови инструменти. Могат да се използват техниките на секюритизацията, използване на обществени фондове и така нататък. Но именно трябва да кажа, че именно тези финансови инструменти са в основата на финансовата криза или по-скоро злоупотребата с тези финансови инструменти предизвика финансовата криза. Е, значи трябва да помислим как най-ефективно да насърчиме частните и публични инвеститори без да вредим. Подобни структури е, трябва да бъдат абсолютно прозрачни, да има правила за оповестяване, достатъчен надзор и те също трябва да бъдат демократично отговорни, подотчетни, е, е, е, защото аз видях доклада на банката относно тази дискусия, без аз съм самия да съм по някакъв, самата била по някакъв начин осведомена или да са се консултирали с мен по всички тези въпроси. Е, всички тези предложения са много интересни, но би трябвало да знаем какво мислят представители на промишлеността. По отношението на въглеродните е, кредити, е, много страни, включително и моята, са за данък върху въглеродните емисии. За него се говори отдавна. Обменили сме информация за най-добри практики по този въпрос. Бих могла да направя и някои предложения във връзка с това. Остават четирима души, които искат да се изкажат. Моля ви, опитайте се да съкратите това, което искате да кажете, за да си свършим дневния ред. Господин Жадо. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Поздравления за колегата а, Маринеско за проекто доклада. А, няколко забележки. А, очевидно, ние подкрепяме докладчика, в неговата препоръка да се използва данъка върху въглеродните емисии. Смятам, че трябва да намерим тук равновесие между европейската координация и уеднаквяването на един подобен Европа, защото страните членки няма да върват напред в това отношение, ако не върват заедно. Също така желаем а, да предложим изменение по отношение на преразглеждането на а, директивата за облагането на енергиите. На енергията. А, трябва да се включи тук също елемент, в който да се отчетат въглеродните емисии, за да се намери финансиране за други проекти. А, а, имаше а, а, а, ангажимент 50% от приходите да бъдат отделени за борба с измененията в климата. Това са схемите за търговия с въглеродни емисии. Но тази средства трябва да се използват не само за приходи, за приходи но също така да трябва да избегнем намаляването на конкурентоспособността на промишлеността. Трябва да се намери начин равновесие между различните елементи, различните механизми за търговия с въглеродни емисии и другите системи, като е, намерим достатъчна е, модус на защита на европейските предприятия. Но това трябва да се направи, ако имаме амбициите да се борим с измененията в климата. Също по отношение на новаторските форми на финансиране. Знаем, че се инвестират много средства в енергиите, които се базират на въглеродни източници. Намаляването на, на, този финанс, на тези финанси, сред финансови средства, прехвърлянето им другаде също е източник на финансиране. И накрая а, Европа иска също а, а, да участва в пазара с въглеродни, с кво, емисионни квоти. Това също ще освободи определени средства. Но тук е добре да се постигне е, международно споразумение, в което се включва и морския транспорт. Оттам също може да се освободят средства, които да се използват за финансиране на тези проекти. Благодаря колегата пада. tänan arvamuse koostajad heade ettepanekute eest ja nõustun suurema osa et-. Бих искал да благодаря на, на докладчика за добрите предложения. Те са добри, но аз пък имам свое предложение. Нашата политическа партия а, обсъжда данъка, свързан с въглеродните емисии. Според мен комисията трябва да обсъди такова данъчно облагане, което да бъде наложено в целия Европейски съюз. Тук не говорим за изключване на данъчните системи, а взаимно допълване. Знаем, че пакетът, прият през 2008 година, включва споделянето на усилията, както и поемането на определени задължения по тези схеми. Поради тази причина смятам, че данъчното облагане за въглеродни емисии в цяла Европа ще ни помогне при постигането на целите. Ако успеем да координираме европейския подход и да въведем постепенно именно а, принципа на квотите, това означава, че в бъдеще това ще ни помогне при намаляването на други данъци, при намаляването на разходите за труд и това ще увеличи конкурентоспособността на Европа. Съгласен съм с автора на становището, че трябва да имаме координиран подход, тъй като така би било най-добре за Съюза. Но също така не трябва да наказваме онези държави членки, които вече са предприели свои собствени инициативи. Аз лично се нагърбвам да изготвя някои предложения за изменения, като например европейските екологични облигации, които се изготвят с цел да се решат определени проблеми. Също така трябва да се анализира и идеята за европейски екологични банки. Разбира се, има и други идеи, които трябва да се обмислят и биха могли да ни подпомогнат в инвестициите иновативното финансиране. Благодаря. Колега Кели. Колега Кели, скажи. Благодаря, господин председател. Аз съм а, заместник, не съм а, титулярен член на тази комисия, но а, искам да благодаря колегата, да поздравя колегата Маринеско. Мисля, че ключовата дума тук е новаторски. Защото ние не можем да продължим по същия начин, както до сега и да смятаме, че получим други резултати. Преди всичко трябва да убедим страните членки, пък и гражданите изобщо, в желателността на по-голя, повече средства за Европейския съюз и имам редица неща, които правим, които се подкрепят. Борба с измененията в климата, създаване на европейски мрежи, възобновими енергоисточници, борбата с рецесията, нови начини на банкиране, застраховки и така нататък. Всички, всички това са инициативи, които се приемат добре но трябва да кажем ясно, че ако искаме 0,2% от европейския БВП да бъде използван за новаторски технологии, тези средства са недостатъчни. И господин Маринеско явно, ясно показва това. Еврооблигациите може би ще бъдат приемливи като инструмент и обмисленето на този проект и прилагането му би ми се искало да стане по-бързо. Благодаря, колегата Рубик. Благодаря, господин председателю. Финансирането във време като днешното се явява изключително важен инструмент, за това съм благодарен на господин Маринеско който прави много важни констатации, особено що се отнася до аукционирането. А, още повече, че резултатите от него трябва да се влагат там, където може да се постигне целта. Тук става въпрос преди всичко за промишлеността. За това е важно да има облагане с данъци на въглеродните емисии, защото по този начин нашата индустрия ще стане конкурентоспособна. Когато се обявяват търговете за въглеродни емисии, трябва да се въведе и точково облагане – на емисиите, за да бъде по-конкурентоспособна е, Европа, след като и останалите ще плащат. Второто е данъкът върху финансовите транзакции, но смятам, че той е възможен при дериватите, там където става въпрос за големи суми е, без обезпечения на пазара. Так по този начин дериватите за бъдеще ще могат да направени малко по- прозрачни, а облагането им ще стабилизира европейските пазари. Благодаря. Благодаря, господин председател. утре ще говорим за европейската промишлена политика. Също сега, а сега говорим и за финансирането на новаторското, новаторско финансиране. И е, не се предвижда нашия бюджет за това да се нарасне в близките години и затова трябва ясно да си очертаем приоритетите. Необходимо е новаторски подход към финансирането. Това е очевидно. А, това ясно личи и от препоръките и предложенията, които прави доклада. Това не може да се направи на национално равнище, тъй като има големи разлики и не може да говорим за европейска промишлена политика, ако не се съгласим по начините, за начините на нейното финансиране. А, необходимо е да се помисли за засилване на конкурентоспособността на европейската економика. А, разговорите за данъка върху въглеродните емисии са особено интересни – защото по този начин може да принудим Европейската комисия да направи съответни предложения. Ако не постигнем това, трябва да говорим за политика на, на базата на реципрочност, защото някъде, където се намаляват въглеродните емисии, това има своето въздействие и трябва да се вземат подобни мерки не само в една или друга страна, а на световно в световен мащаб. Иначе винаги ще имаме трудности по отношение на по отношение на конкурентоспособността. Това са а, възможности, които трябва да се използват не само в Европейския съюз, и извън границите на Европейския съюз. Всичко това е тясно свързано с развитието на европейската промишленост, с европейската промишлена политика. Благодаря. Благодаря и аз. Сега господин Маринеско, имате думата в заключение. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще кажа благодаря за забележките и изказвате моите колеги. Само да кажа нещо за това, как може приходите да се определят за една или друга строго определена цел. Знам, че това ще бъде много трудно. Знам, че данъците влизат в бюджета и след това се разпределят по други механизми, но нека ви дам един пример. Ако въведете данък върху емисиите на CO2, примерно от самолетите, не би ли било а, правилно част от получените приходи да се използват за научни изследвания, за създаване на нови самолетни двигатели, за намаляване на емисиите. Според мен това би било напълно, напълно обосновано, но то подлежи на по-нататъчни разисквания. Благодаря ви за изказванията, за забележките. Ще ги взема предвид. Благодаря. Merci beaucoup. Das zur Information noch това за ваше сведение и крайния срок за внасен предложение предложения за изменения 12 октомври 1 часа. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тя е номер 7. Става дума за прословутото споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея и докладчик е господин Даниел Каспари. Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, през 2007 година съветът даде мандат на комисията да започне преговори с Република Корея за сключване на споразумение за свободна търговия. Преговорите продължиха две години и на 15 октомври 2009 година споразумението беше парафирано, обаче в светлината на а, Лисабонския договор парламентът има нови права. Т.е. това е първият договор, който ще влезе в сила едва след като е бил одобрен от Европейския парламент. Няма нужда да ви казвам колко е важна международната търговия за растежа и за заетостта в Европейския съюз, защото всички експортни стоки, защото експортните стоки всъщност съставля... за експортните стоки са създадени голяма част от работните места в Европейския съюз. От такова споразумение ще спечели и корейската економика. Ще се увеличи брутния вътрешен продукт, износа за Европа на Корея ще нарасне с около 82%, а обратно европейския износ за Корея с 38%. Милиарден евро всичко това ще се отрази пряко върху а, нашата конкурентоспособност и около 19 милиарда евро ще е стоеността на услугите, които ще се развият в Европа на базата на този договор. Затова смятам, че основно Европейския парламент е настроен положително към този договор. Всички промишлености, химическата, фармакологичната, машиностроителната, въобще всички отрасли се произнесоха доста положително. Само автомобилния сектор така се бои и то не под доставчиците, а самите производители на автомобили. За това се предвижда да има защитна клауза за да може износът от е, коре, е, износът на автомобили да не расне от Корея към Европа, да не нарасне лавинообразно. Обеден съм, че този доклад, който вече премина през първото четене на парламента, колегата Залбер от НБ, между впрочем, беше отговорен за това. Смятам, че сме отчели тревогите на автомобилната промишленост. Сега, що се отнася до ратификацията, аз като докладчик предлагам нашата комисия да предложи на, препоръча на комисията по външна търговия да ратифицира споразумението, а що се отнася до защитната клауза, опитваме се още в рамките на първото четене да намерим решения. Има позиция на парламента като база за преговори с съвета и комисията и аз съм оптимистичен, че ще приключим още до края на годината. Господин Кели. Just uh, thank, uh... Да, благодаря господин Каспари за добрата работа. Само един въпрос. Той спомена заедно ползите, както за индустрията, така и за потребителите, което по принцип е добре, но какви биха били ползите за земеделието от европейска гледна точка? Защото знаем, че в момента ОСП се ревизира, така че като противопоставим селското стопанство на промишлеността, кой ще спечели повече, едната или другата страна? Благодаря. Колега Маринеско. Господин Маринеско. Чединте. Съм Благодаря, господин председател. Съгласен съм с всичко, което каза господин Каспари. Включително и това, че това споразумение предизвика е, оживени разисквания, особено е, сред представители на автомобилната промишленост. Ние е, имаме само консултативна роля. Нямаме никакъв начин да променим това споразумение. Но би трябвало парламента да изрази едно категорично становище да подчертаваме колко важен е механизма, който ще осигури достатъчна защита на европейската автомобилна промишленост, защото в някои области, не само в автомобилната промишленост, вносът, особено това се отнася за малките превозни средства, може много да нарасне вносът от Корея. Надявам се, че Европейската комисия ще бъде в състояние да ни увери, че регламента, който се отнася до въглеродния диоксид а, и изискване към него в а, няма да налага допълнителни изисквания към износът на европейски стоки. Имам предвид преди всичко а, износът на европейски автомобили за Корея. Тоест, няма да се създадат немитнически бариери за нашата търговия от корейска страна. В момента се е договаря, договаря споразумение между Корея и САЩ и трябва да се види всички предимства, които Съединените щати ще поискат в това споразумение, да ги получим и ние. Госпожа Форд. Искам да... Това, което исках да кажа, вече беше казано. А, това е първото от е, редица споразумения за свободна търговия, а, които ще бъдат включени в поредица споразумения, които ще бъдат включени в, в, в близко бъдеще. Съгласна съм, че споразумението ще ни даде а, много предимства и очевидно, че а, малко странно е, че парламент има само консултативна роля. Хубаво е да видим а, коя комисия играе водеща роля при договарянето на подобни споразумения. Малко странно ми звучи, като чух опасенията на автомобилостроителите, като имаме предвид значителните предимства, които има изнасянето на редица производства от Европа другаде, е нещо, което в никакъв случай, разбира се, не искаме да насърчаваме. И трябва да бъдем а, много внимателни за въвеждането на нетарифни търговски бариери. Не трябва да пренебрегваме тази опасност. Така че парламента трябва да внимава да предвиди защитни механизми. Всички защитни механизми, които са необходими за да защити европейската промишленост. Но, както казах, ние не можем да предизвикаме промяна на текстът, е, такъв какъвто е, поне да видим дали в бъдеще не може да очакваме в подготовката на подобни споразумения. Нека да отговоря на кратко на въпросите. Първият беше свързан с селското стопанство. Там има сериозно намаляване на митата, пазарът се отваря даже отчасти някои мита се премахват изцяло, тъй че се премахват доста бариери за селско-стопански продукти. Например, деня на влизане в сила на договора митата върху алкохолните напитки е, пада на нула. Помислете само колко уиски ще се изнесе за това се готвят и европейските винопроизводители. На второ място, да, не можем да променим споразумението, можем само да се съгласим или да не се съгласим, но съм оптимистичен първо, защото когато започнаха преговорите, още го нямаше Лисабонския договор, т.е. ние нямахме право на съвместно вземане на решение във външно-търговската политика. И като Европейски парламент, преди започването на преговорите, приехме доклад на Дейвид Мартин за търговските отношения с Южна Корея, с което дадохме становището си като парламент за тези преговори. Сега, като погледнете текста на споразумението и го сравните с тогавашните искания на парламента, ще констатирате, че поне аз така мисля, няма нито един съществен момент, в който а, сегашното споразумение да се отклонява от мнението на парламента, което е много важно и за по-нататъчните е, преговори, които, външно-търговски преговори, които ще води Европейския съюз. Още веднъж ще се върна и на предпазните мерки. Обеден съм, че това, което реши Европейския парламент по въпроса за защитните клаузи на първото четене е много добро, особено в областта на автомобилната промишленост и в областта на леките автомобили има възможност сега намалените мита по силата на споразумението да бъдат отново повишени. Ако се получи наводняване на европейския пазар, ще видим как ще сработи на практика това. Лакмусът ще е това дали корейците ще премахнат наистина тарифните пречки пред търговията и дали няма да измислят нови такива за сега. Се очаква, че те ще действат в нашия дух. Смятам, че и ние от Европейския парламент, като казвам ние наистина представителите на тази комисия, бяхме в много сериозен диалог с корейската страна, която напоследък усети колко е важно за нас да се спазват клаусите и се реши договор да влезе в сила не от 1 януари, от 1 юли до година, което ни дава възможност да упражним още малко натиск върху корейската страна през тези 6 месеца, за да видим какво става с техния законопроект, например, за въглеродните емисии. Това ще е, както ви казах, лакмусът. И за това предлагам да нашата комисия да препоръча на комисията по външна търговия да приеме, да одобри споразумението и ще се опитаме заедно с тях защитните механизми да влязат в сила в момента, в който влезе в сила и търговското споразумение. Председателят, благодаря, няма други желаещи да вземат думата. С това преминаваме към осма точка от дневния ред. Искахме да ви дадем информация за парламентарната делегация на Петия форум по интернет управление IGF от 14 до 17 септември в Вилнюс. Госпожа Траутман беше ръководител на делегацията и тя съвсем накратко ще ни информира, ако дойде, разбира се. Била на път на Dann warten wir die paar Minuten noch.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 Ужасен ми е френският. Та, искаме да чуем от вас какво ново имате да ни разкажете за конференцията в Вилнюс. Колко по-добре звучи, като го кажа на немски. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да се извиня. Бях на събрание с руменски, румънските колеги. Проблеми имаме с пресата. Искам много набързо да ви дам отчет за делегацията на Европейският парламент. Тази година тя беше по-многобройна, отколкото друг път, на форума по интернет управление, който започна в Атина, е люлка на демокрацията. Започнахме, значи, в Атина и приключихме 5 годишния период, който се предвиждаше за изпитване на този нов начин на, за а, а, о, управление. Ставаше дума и за достъпа до информация, и за управлението, и за сигурността и така нататък. И тази среща в Вилнюс, последната от поредица, беше много важна. Имаше, беше Франциско Вагнер, Ван Нистелрой, Сабия Багем, ето това се изброява ораторката имената на членовете на делегацията. Имахме няколко двустранни срещи в рамките на интерпарламентарната среща. Обсъдихме особено ролята, която може форума да играе като платформа за интерпарламентарни срещи на колеги, които работят заедно с технически експерти, с предприятията и така на организации от представители на гражданското общество. Срещнахме се с парламентаристи от Кения, Уганда и Танзания. Следващата заседание на форума по интернет управление ще се състои в Кения. И, но, и намеряваме да работим с представителите на тези страни, за да обсъдиме общ, темите от общ интерес. Е, с нашите колеги от Литва и също с колегите от Източна Африка обсъдихме темата за езиковото многообразие. Също така присъстваха британски депутати, посланникът на САЩ, господин Бекстром от Айкан. Също срещнахме се с полският министр, който се отговаря за тези въпроси, за да може да подготвим второто 6 месече на 2011 година. Срещнахме се също с представителите на, Търговската палата и представители на други организации. Срещите ни бяха много плодотворни. Беше решено на 20 октомври да се продължи работата на форума. Ние смятаме, че това продължение ще, за него ще бъде взето положително решение. Чрез госпожа Рединг, комисара, нашата колега Сезана Вагнер, призоваха за продължаване на работа по същият, в същият така, открит формат, за да може да се институционализира този, а, тази среща. Белгийското председателство смята, че ще получи съгласие на всички страни членки за това ако се вземе решение за продължаване на работата на форума, то ще бъде утвърдено на следващата сесия в Найроби. темите бяха сходни с темите, които сме обсъждали тук. Защитата на децата, сигурността, борбата с киберпрестъпността и редица други важни теми така нареченият cloud computing и организирахме семинар, който беше много добре посетен, много добре отразен. Мати, Мария Бадял се изказа от името на нашата делегация. Аз бях модератор на първата среща, втората беше модерирана от Янис Какинс, който е един от а, директорите, така, вижте директори на ЮНЕСКО. А работ, говорихме по радиоспектора, по другите въпроси, всички тези, по всички тези въпроси, а, мисля, че бъде интересно да може да а, а, обобщим резултатите постигнати от този форум. И за да приключа, Връзките между комисията и парламента още един път функционираха отлично. Искам да благодаря на всички, на тези, които допринесоха на нивото на Европейската комисия и особено на а, господин Анрико Форти, който беше нашият а, така а, събеседник от страна на комисията, но също така и на комисарката госпожа Крос. И разбира се, искаме да нашата работа да има още по-голямо въздействие. Малко странно беше, обаче установихме разликата между присъствието, колко, колко добре беше представена Европа и колко малко бяха представителите на САЩ. Беха представени и, и Съвета на Европа, и Европейската комисия, и парламента. Имаше а, а, недостатъчно представители на а, частния бизнес в Европа. А, трябва да се вземат а, промишлените аспекти а, под внимание при подготовка на бъдещи подобни срещи. И а, трябва да обсъдим инвестирането в мрежата Еродик, така, Евродик, така наречена мрежа, която е под егидата на съвета на Европа. И, е, как, е, както вече казахме на госпожа Кръс, е, комисията трябва да продължи да участва в тази работа и мислим, господин председател, че ще бъде разумно да предложим устен е, въпрос към комисията, е, за да може да има едно международен е, изход за платформа за всички тези въпроси, които ни интересуват. Това се отнася и до клауд компютинг, и до, и до други проблеми, които представляват законодателен проблем. Благодаря. Благодаря ви от все сърце. Има ли допълнителни въпроси? Беше предвидено само като брифинг, а не като въпрос за разискване. Благодаря ви за този разказ. Когато говорим с координаторите, ще обсъдим вашето предложение. Много ви благодаря. Това беше всичко за днес. След две минути среща на координаторите. Благодаря.